Председателят. Добро утро, госпожи и господа. Откривам заседанието. Първа точка от дневния ред, това са изявленията на съвета и комисията за подготовка на заседанието на Европейския съвет на 20-21 марта. Първо давам думата на господин Куркулас за съвет. The Spring European Council meeting is traditionally dedicated to economic